ситуация, защото фирми можеха да се преобразуват през граница без правила. Така можеше да се заобикаля закона, данъчното законодателство, социалното законодателство. Този текст възвръща доверието в Европа. Аз съм много благодарен на колежката Регнер защото тя постигна успех въпреки пречките. Най-големият успех е, че сега имаме една регулирана ситуация. Управление, управлението на фирмите е задължено вече да докладва на работниците и служителите за ситуацията на предприятието. Клаузата против измами защитава работниците и задължава да се дадат аргументите за преструктурирането. Освен това, предотвратява се създаването на фирмите фантоми. Националните държави не можеха да направят кръчка напред. Те не искаха, те пропуснаха един голям шанс и това за това бяха виновни именно правителствата на, на държавите членки, които не искаха да поощрят укрепването на правата на работниците. Ние обаче успяхме да се застъпим за минимални стандарти на защита. Виждаме един дисбаланс между економически свобода и социалните права на гражданите. Текстът, който ще гласуваме утре е едно въведение в система от правила. Аз ще подкрепя текста, но нека не забравяме, че има нужда от една рамкова директива за съвместно вземане на решение, за участие на работническите съвети в вземането на решение. Аз искам да използвам възможността да благодаря на всички колеги за досегашното сътрудничество в парламента. Това е моята последна реч. Благодаря. Желаем ви всичко добро за бъдеще. Äh, Господин Ширдеван, благодаря на колегите за техния ангажимент в борбата против избягването на плащането на данъци. За съжаление, текстът по време на преговорите беше доста разводнен и това беше вследствие, това стана вследствие на съвета. Той сега не присъства. Но истината е, че работниците и служителите имат затруднен достъп до информация. Има правила чрез този текст – за презграничните преобразования така се задават правила за срещу заобикалянето на данъчното законодателство. Но ние като зелените искаме да се застъпим за една допълнителна директива, която да, да укрепи правата на работниците annan puheenvuoron edustaja Имате минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! Радвам се, че днес обсъждаме този законодателен акт от пакета за дружествено право в Европейския съюз. Поздравявам госпожа Регнер за доклада приветствам и европейската комисия която се вслуша в нашия призив и предложи хармонизирани правила относно трансграничните преобразувания и разделения. не трябва да забравяме че основните цели на хармонизираните правила са да се позволи на предприятията особено на малките предприятия да се преобразуват сливат или разделят през граница по организиран ефикасен и ефективен начин. с приемането на тази директива ще ще улесним значително мобилността и ефикасността на европейския бизнес. вярвам че процедурите за проверка на законосъобразността на трансграничните операции в рамките на всички засегнати национални правни уредби и задължителната процедура за борба със злоупотребите ще позволят на националните органи да блокират трансгранична операция когато тя се извършва с цел злоупотреба или измама постигнахме баланс между свободата на установяване на предприятията и защитата на законни интереси на акционерите кредиторите и служителите в тези предприятия. служителите трябва да бъдат подходящо информирани за очакваните последици от операцията а правата на миноритарните акционери и на акционерите без право на глас ще бъдат по добре защитени в същото време кредиторите на съответното дружество ще разполагат с по ясни и по надеждни гаранции за своите вземания. благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Радев. Мисля, че с това изчерпахме списъка от оратори. Никой не се е записал в спонтанните изказвания. Госпожо Юрова, заповядайте. Уважаеми депутати, бих искала да ви благодаря за изказванията. Благодаря ви за положителните коментари. Вие подчертахте, че имаме нужда от правила за по-добра мобилност на компаниите, както и повече правна сигурност за дружествата. Точно това и искахме. Искахме да дадем законодателство, което да дава възможност и да придружава съответните елементи, да има защитни механизми, които да гарантират правата на акционерите, ще избегне фиктивни дружества, ще попречи на укриване на приходи и неплащане на данъци. Сложна бе работата ни експертни познания бяха нужни. Нужна бе политическа воля. Работихме добре заедно. Всички бяха готови на компромиси. Но и времето ни притискаше към края на мандата, но успяхме. Благодаря за подготовката. Мисля, че излизаме с едно добро предложение и се надявам утре да гласувате за това предложение. Благодаря ви, госпожо комисар Юрова. Госпожо Регнер, заповядайте отново. Благодаря, госпожо председател. Който се занимава с Европейс, европейско държавно право трябва да е спринтьор. Защо? Защото е, от толкова години се занимаваме с европейското дружествено право и най-накрая успяхме да създадем добри стандарти за цяла Европа. И това е защото ден и нощ до последно до последния ден на този мандат се борихме за приемането на този пакет. Благодаря отново сърдечно на госпожа комисаря, благодаря на преговарящата Габриела Тяно от румънското председателство и благодаря на докладчиците в Сянка и на сътрудниците за тяхната издръжливост. Искам да използвам тази последна минута, за да апелирам наистина постигнахме чудесен резултат, но следващата стъпка трябва да бъде една рамкова директива. Имаме нужда от една хоризонтална директива за така известния ескалатор и за опазване на правата на служителите и работниците. Тук трябват правила. Nyt on tästä tärkeästä благодаря на докладчицата. Тази важна дискусия приключва. Ще гласуваме по текста утре. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Преминаваме към доклада за Европейския фонд за отбрана на заместник-председателя господин Краснодепски. Докладчикът има думата за 4 минути. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Благодаря, госпожо председател. Искам в самото начало да кажа, че съм изключително удовлетворен, че след три тристранни срещи и часове преговори успяхме най-накрая да излезем с едно частично а, съгласие или спогодба, което ще се гласува утре. Трябва да кажа, че не беше лесно, имаше много страхове, страхове, които ми се струваха абсолютно неаргументирани. Е, доста спорове протекоха. Продължава да съществуват такива тревоги и страхове и продължавам да казвам, че това ме очудва много. Според мен аз се опитах да включа всичко. Аргументите на колегите от всички страни, онези, които най-вече се притесняваха. Господин Бутикофер, например, господин Мартен. Взех предвид, взех предвид техните аргументи и мисля, че колегите трябва да са удовлетворени от резултата, обаче не са удовлетворени и като че ли сега поставят под въпрос целият текст. Е, има два аргументи за това. Едното е от етичен характер, а другото е свързано с делегираните актове. Въпросът за етичния въпрос е дали няма да попречи този фонд на нашите трансатлантически отношения, не поставя ли под въпрос НАТО, нашата структура за защита и сигурност. Това бяха част от аргументите, които идваха от лявата част, бих казал, на пленарната зала. Имаше и гласове, разбира се, които и от центъра, и от десницата излязаха с подобни притеснения. Според мен става дума за безпочвени страхове. Има добри е, компромиси, които разработихме. Съветът се задължава е, да спазва вече договореното Обеден съм, че Европейската комисия, госпожа комисаря ще бъде удовлетворена от споразумението. Искам сега да изброя много бързо това, което успя да постигне парламента. Като знаем, че Европейската комисия ще е тази, която пряко ще управлява този фонд. Говорим за технологии, които трябва да се използват. Говорим за непреки разходи, които няма да бъдат ограничени. Ще има преференциални условия за участие в фонда за малките и средни предприятия, както а, и други такива с средна капитализация. И ще има също финанс... проекти, финансирани от този фонд. Мисля, че доста успяхме да постигнем. Съвета се съгласи с много от нашите искани, особено ако сравним това, което пишеше в началото и сега. Важното за мен е, че успяхме да направим така, че държавните предприятия, които са засегнати от определени санкции да бъдат изключени от финансиране. И също така направихме така, че подкрепата от фонда за европейска отбрана да върви напред. Важно беше да покажем, че този фонд не военизира Европейския съюз. Той не насърчава износа на оръжия. Не, става дума за подкрепа. Подкрепа за научно-изследователска дейност в сферата на въоръженията. Аз лично съм убеден, че този фонд ще даде възможност да се създадат технологии от високо качество в отбранителния сектор. И това е много важно. Това, което не успяхме да постигнем обаче, сега има и такива неща. Разбира се, това е нещо съвсем нормално. Става дума за неща, които няма как да се запишат в такъв фонд или в делегирани актове. Искахме фондът да функционира в началото на 2021 година. Има и други елементи, които може би трябва да спомена, но искам да кажа, че запазихме това, което е най-важното, т.е. и лявата, левицата и десницата включихме и в крайна сметка не получихме нито ляв, нито десен доклад, а центристски доклад. Благодаря на докладчика. Сега от името на Комисията по външни работи Дейвид Макалистър за минута. Госпожо председател, е, госпожо комисар Бенковска, с Европейския фонд за отбрана правим голяма стъпка за повече общност, за повече съвместност при изследванията и науката. Така ще може да организираме нашата отбрана по-ефективно. Като докладчик по този въпрос, за мен беше важно следното. Този фонд дава основата за повече сътрудничество – това означава повече сигурност и повече омрежаване и сплотяване на националните въоръжени сили. Само така може да намалим броя на различните системи на въоръжение и да спестим пари на дънакоплатците. С този фонд подобряваме способността си за защита и увеличаваме защитата на гражданите. Апелирам към всички колеги за това да подкрепят утре при гласуването този регламент. Благодаря на Калистер. А сега от името на, на комисията госпожа Бянковска. Госпожо председател, депутати, аз Смятам, че създаването на Европейския фонд за отбрана ще промени много неща. От миналата година до сега бе проведена усилена работа. Днес имаме частично споразумение, което ще бъде гласувано утре. Основната цел на този фонд е, е кръгален камък за нашия отбранителен съюз. Всички вие а, бяхте много целенасочени по време на преговорите. Благодаря на господин Краснодепски и на целия екип, който участваше в преговорите. Това е стратегическа програма, която ще подпомогне ефективността на разходите в областта на отбраната. Чрез този фонд ние ще освояваме средства, за да финансираме промишлени проекти, да засилим сътрудничеството, конкурентоспособността, иновационния потенциал на промишлеността в Европейския съюз, също така да постигнем напредък в областта на технологиите. Разбира се, това не влиза в противоречие с НАТО, е допълващ елемент. Парламентът изключително силно отстояваше своите позиции и от гледна точка на комисията ще направя коментар за новите правила, които ще стъпят върху конкурентния принцип и правилата за управление в Европейския съюз подкрепата на парламента позволява на комисията да прилага договореното. Ще имаме ясни правила за допустимостта и ще финансираме само установени в Европейския съюз а, компании при изключително ясни правила с гаранции за информацията и да няма трансфер на знания от Европа навън. Всъщност залагаме условията за участие, за да има гаранции за, за, и за интересите на Европейския съюз. Когато европейските компании работят в трети страни, но това, което правят, не е идентично, а сходно с производството в Европейския съюз. Ще има различни а, видове а, насърчителни мерки, като тук не става дума само за големите корпорации, но и за малките предприятия в цяла Европа. Надявам се, че така ще отворим повече възможности в отбранителната промишленост съответните национални, европейски а, законодателни актове и етичните принципи също ще бъдат съблюдавани. Ако парламента поиска, ние ще излезем като комисия с а, правила за етично поведение и оценка. Изключени са и дейности, по отношение на автоматизирано производство без човешка намеса. Иновацията ще използва до 8% от бюджета и комисията и парламента. Тук са на едно мнение. Уверена съм, че компромисния текст ни дава добро решение и годишната програма, както докладчикът спомена, а, ще бъде приета от изпълнителните органи. Въвеждаме а, рамкови условия и всяка година в парламента ще бъде представено по постигнатото. Това е нещо уникално в областта на отбраната. Има и други предложения за програми за финансиране съобразени с а, нашите правила и те бяха одобрени и от парламента, нещо, което исках да спомена. Благодаря, госпожо комисар Бянковска. От комисията по бюджета, господин Ламаси. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. От името на комисията по бюджет искам да поздравя всички които помогнаха да се стигне до това частично споразумение и особено екипа на парламента воден а, от моите колеги и на госпожа комисаря. За комисията по бюджета това е един новаторски проект, следващата многодишна финансова рамка. Ние се борихме по време на доста дълъг период от години за това отбраната да се възползва от бюджетните средства на Европейския съюз. И аз много се радвам, че това споразумение дава всички възможни средства на нашата програма, дава достъп до инструментите на Invest EU и можем да сме сигурни, че пленарната зала ще гласува за. Също така се радвам, че пращаме много ясен сигнал, чисто политически сигнал, тъй като това е в сърцевината на суверенитета на държавите членки. И имаме ясно прехвърляне на компетентности от държавите към Европейски съюз, което ще доведе до по-голяма сигурност за много по-ниска цена. Благодаря. Благодаря, господин Ламасур. От името на НП Франсуаз Гронстет. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Това е последното ми изказване в тази пленарна зала, след като 25 години бях депутат. Много се радвам. Тук съм, за да говоря за ФЕО. Този фонд се надявам да, даде, да ни доведе до по-голяма интеграция, повече сътрудничество. И това е исторически момент. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря на докладчика господин Краснодепски и по-специално госпожа Биенковска, нашия комисар, която ни даде възможност да постигнем едно такова бързо съгласие. Много дълго време някои слагаха спирачки в развитието на истинска европейска политика, свързана с отбраната но мисля, че в рамките на 3 години успяхме да постигнем това, което хората не можеха да си представят, че въобще ще постигнем. Така че се надявам всички тези конструктивни усилия за постигане на това споразумение да не са отишли а, на вятъра. И се надявам тези 13 милиарда за 2021-2027 година да се превърнат в факт. Нужни са необходимите средства, за да се и развият най-добрите проекти, най-добре е, новаторските проекти от държавите членки. Този фонд е пряк отговор на тревогите на нашите граждани, свързани с забраната на роботизацията или пък е, много други. Имаме солидни аргументи пред определени пацифистични идеологии, които ипотекират бъдещето на нашите деца и нашата сигурност. Мисля, че Европа трябва да вземе в ръцете си своята автономност, стратегическа и индустриална. Даваме на Европейски съюз нова възможност за независимост, като насочим тези средства към нашите предприятия. Тази стратегическа автономия е изключително важна. Тя е важна и в много други сфери, като например космоса, здравето, храненето, продоволствието, отбраната защото светът е все по-несигурен. Трябва да разчитаме на Европейски съюз, на собствените си сили. Ние сме истински Европейски съюз, който трябва да е силен, който ще даде възможност по-силно и по-добре да се защитаваме и самите държави да бъдат по-добре защитени в тази глобализираща се среда. Благодаря ви, госпожо Гростет и всичко най-добро в бъдеще. Казахте, че сте били тук 25 години. Това е последното ви изказване в пленарната зала. Благодаря ви. Следващ е господин Едуар Мартен от името на социалисти и демократите за две минути. Мерси, мадам ла благодаря, госпожо председател. Да, разбирам, че Европейската комисия и съвета са стигнали до своето съгласие, защото са постигнали това, което искаха. А точно това искаха, че няма делегиран акт. Технически проблем, казват някои. Това за мен е- въобще не е технически проблем, защото в крайна сметка това отнема правата ни и гражданите от тези 13 милиарда, които ще отидат за този фонд. Това е много дели, деликатен въпрос. Някои го представиха така, но аз лично подкрепям измененията, които ще бъдат гласувани утре и по-специално седми член е където има определени забрани, 11 член на определени въоръжения. Не може чисто и просто да се прави а, така поклон или реферанс на международното право, да не се напишат. Нека да вземем предвид белия фосфор, например. Помислете какво се случва с него, защото там има даване възможност той да се използва. А може ли да се използва той за, за възпалително средство? А това е заклемено от Женевската комисия. Има дори осъдени, дори от Международната комисия, която го осъди използването на такъв фосфор в газа. След това обеднения уран отново в Белгия е наказуемо това а, по наказателния кодекс, но не е записано наистина в международните стандарти. Всичко, което не е забранено, обаче не е разрешено и смятам, че не може да се използват въоръжения а, от такъв тип в Европейския съюз. Що се отнася до износа на въоръжения? Не е приемливо Европейския парламент да валидира един такъв подход на съвета, да има пълна свобода на държавите членки. Такова е едно тълкование отслабва общата позиция, прията 2008 година и не взема предвид това, че всички европейски държави са ратифицирали договора за търговия с оръжие. Ако това за вас са детайли, дами и господа, за мен не. Те са изключително важни. Благодаря ви, господин Мартан. От името на Алде, Доминик Рике госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Искам да благодаря на нашия докладчик господин Краснодепски за работата, която извърши много търпеливо. Няма да се връщам на съдържанието на този, това важно предложение, което детайлно бе описано от нашия докладчик, както и от комисаря. Чисто политически искам да подчертая, че това е важна стъпка пред Европейския съюз. Още от 1994 година чакаме такова нещо, защото там имаше доста така по грешки. Е, следващите години се опитахме да реконструираме тази общност за отбрана. Това е суверен въпрос и за това трябва да покажем и солидарност, записани в нашите учредителни договори. Трябва да се избегнат някои е, елементи на двойната употреба, но и също да се направят економии от мащаба. Трябва да засилим своята сигурност и точно тук Европа играе важна роля. Така ще има по-добра интеграция. Не става дума само за бюджетни и технически средства. Говорим за политика. Политика за интеграция, която е много важна за в бъдеще. Изключително съжалявам, че измененията бяха представени само за да се компрометира това, което бе постигнато на тристранни срещи. Постигнатото е много важно и не мога да повярвам, че такива неща могат да се правят по такава важна тема колегата, които вярват в Европа, които вярват в по-силната интеграция, които вярват в отбраната, трябва да гласуват за. Искаме по-сигурна Европа, която да защитава гражданите. Това е нова форма на отбрана. Утре слагаме първата тухла в изграждането на сградата на отбраната, за да имаме по-голяма стратегическа независимост и да сме сигурни, че сигурността на гражданите не е поставена под въпрос. Благодаря. Ähm, Благодаря, господин Рике. Отгоре имаме Мариса Матиас. Благодаря, госпожо председател. Темата е много сложна. Три милиарда евро са инвестициите за Европейския фонд за отбрана. Това са средства за европейски проект. Те няма да бъдат използвани за подобряване живота на гражданите, а ще бъдат използване за по-ефективни оръжия. Това е един вид а, прикритие за научно-развойна дейност а ние искаме повече работни места, обществени услуги и бъдеще. Нищо няма да спре държавите членки доброволно да си сътрудничат в отбранителната сфера. Не ни трябва този бюджетен ред. Ние нямаме нищо общо с това няма нищо общо с целите заложени в договорите за Европейския съюз в крайна сметка. Благодаря, госпожо Матиас. От името на Зелените, Бутик Хоферко. Госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Фактът, че в Европа трябва да направим нещо общо за общата ни отбрана, това е факт. Затова една, един фонд за отбрана може да играе положителна роля. Но в тези преговори не успяхме да постигнем това, което беше възможно. Дублирането и неефективността ще продължат при тръжните процедури и при закупуването на отбранително оборудване. Пропуснахме шанса. Защо? Това не е вина на докладчика. Искам да го похваля защото той беше много усърден, понякога прекалено усърден. Понякога беше интересно да се слушат неговите аргументи за НАТО. Но от господин Рике и госпожа Кростет получих впечатление, че те защитават милитаристична идеология и интересите на френското оръжейно лоби. Това, което имаме е един фонд за отбрана, който се крие зад една фасада от етични разпоредби. Един фонд за отбрана, който, както каза господин Мартан, не подлежи на, на парламентарен контрол и се кани за 7 години да разходва 13 милиарда за въоръжение. Това е самокастрация на Европейския парламент и това е срамота. Въпреки това имаше един успех. Няма пари за роботи-убийци. Но това не е достатъчно. За това няма да подкрепим текста. Още веднъж искам да подкрепя, да, да, предотв... да, да предупредя за опасността от идеологията на стратегическа автономна отбрана. Това не е приемливо. Благодаря, господин Бютикофер. Следващият оратор от ЕНС, господин Булок. Госпожо председател, за да защитим така наречените европейски граждани, трябва да финансираме проекти за отбрана на стойност 13 милиарда евро. Сателитни системи, системи за ранно предупреждение, за наблюдение на движението по море и всичко това с военна цел. Комисията се опитва да ни представи този проект като мирен проект, а е ясно, че Европейския съюз всъщност имат предвид въоръжени сили на Европейския съюз. Емануел Макрон, френският председател, наскоро а, френската а, индустрия в тази посока. 27 държави с 23 езика са обединени Маргарет Тачер някога казваше нямаме източници на средства, освен на средствата, които хората заработват. И когато еврото е в криза и трябва да насърчим растежа, трябва да си мислим за основните грижи на гражданите, като конкурентоспособността, улавянето на въглеродния диоксид – всъщност в крайна сметка с този фонд ще стигнем до криза. За разлика от Русилия и САЩ, ние не сме водещ фактор, военен фактор. Исторически погледнато, като имаме предвид гласуването за Брексит и правителството в Италия, което е против Европейския съюз, това ще а, бъде против федерализма в Европа да се правят усилия за отбрана, война и мир. Моите колеги са против това и се надяваме, че държавите членки скоро ще разберат, че избраната комисия в Брюксел, която залага на отбраната, е направила грешки. И в крайна сметка искам да ви призова да загърбите тази идея, защото нищо добро няма да проистече от това. И когато бъде, изберен нов, когато бъде избран новия парламент, той ще от, направи стъпки назад от това. Благодаря. Благодаря, господин Блок. И следващия оратор. Яржи Бузик, минута и половина. E, stawiamy na wzmocnienie. Благодаря. Ние се осланяме на стълбовете на защита на Европейския съюз и се осланяме на НАТО. Отбранителната индустрия е много важна за целия Европейски съюз. Аз съм председател на Комисията по промишленост и се радвам, че говорим за оръжейната промишленост. При този фонд става дума за следните неща. Искаме да въвлечем в научно-развойната дейност всички фирми и искаме да намерим иновативни решения за промишлеността. Това бе резултата на конференцията, която се състоя в Шлезия, посветена на бъдещето на промишлеността. Скоро Европа ще може да се възползва от иновативните решения, които ще проистекат от подкрепата от този фонд за малките и средни предприятия. Благодаря за предложението на комисията, благодаря и на докладчика Краснодепски. Много добре водихте преговорите. Беше много трудно. Благодаря и на всички колеги и докладчици в Сянка, които работиха по това досие. Благодаря и на Франсуаз Кростет, която бе и докладчица по предишната програма, по коя, за, при която ставаше дума за подобна тема. Благодаря. Благодаря, господин Посек. Следващият оратор е Виктор Пощинар. Комисар, домнуле рапортор, încep cu dumneavoastră. Уважаеми господин председателю, госпожо комисар, благодаря. Благодаря за начина по който водихте преговори. Светът е много полярен, има много заплахи, нови, хибридни и така нататък. Затова е много важно Европейския съюз да консолидира ролята си на световно действащо лице, който може да окаже ясно въздействие и то е ефикасно такова. Политиката за отбрана е един изключително важен приоритет за всички наши граждани. Поради тази причина ние приехме този законодателен акт. Надявам се всъщност това да стане утре след гласуването. Това е един принес за стратегията на Европейския съюз и това законодателно предложение, мисля, че много ефикасно и ефективно бе договорено с съвета. Така ще създадем един фонд в МФР за периода 2021-2027 година. По този начин ние можем да отговорим на приоритетите и в тези приоритети са отбраната и сигурността. Надявам се също така да раз да обединим отбраната, тъй като тя е доста поразкъсана и да не се губи ефективност по този раздробен начин. Благодаря за сътрудничеството на всички. Целите на фонда, така както те са записани, са ясни приоритети на моята политическа група, която се бори за по-голяма ефективност и ефикасност на отбранителната индустрия, за да има вътрешен пазар, който да е интегриран в сферата на отбраната, както и научно-изследователска дейност, отново, която е интегрирана в тази сфера. Трябва да кажа, че Процесите трябва да продължат, трябва да се насърчава многостранната система в рамките на правилата, така както е записано в хартата на ООН. Трябва да се консолидира сътрудничеството също така с НАТО, защото НАТО е единствения гарант на сигурността на този континент. За мен бе привилегия да се занимавам с тази тема последните години и си позволявам да ви препоръчам да гласувате съвсем убедено утре за. Това е последното ми изказване в този парламент и аз искам да се възползвам от тази възможност, госпожо, да се обърна към вас за всичко, което ми дадахте възможност да направя. След това, госпожо, Гростет, трябва да бъдем много търпеливи, но никога не бива да бъдем наивни. Благодаря ви, господин Буштинаро. Следващата е Жуан Ферейра. президент, комисария. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, 3 милиарда евро е сумата, която Европейския съюз иска да вложи в военно-промишления комплекс в Европа, вместо да ограничаваме публичните разходи, да преодолеем бедността. Това е за да финансираме отбранителната промишленост и да вървим в посока на милитаризация с бързи темпове. Замисълът, както винаги, е да се превърне научно-развойната дейност в гражданската сфера в военна дейност. Онези, които застъпват това, всъщност не са никакви приятели на мира, а приятели на военно-промишления комплекс. Нека да оставим това на страна. Нека да помислим за друго решение. Благодаря, господин Ферейра. Сега господин Бутикофер има синя карта. Желаете ли да отговорите на въпроса, господин Ферейра? Има въпрос с синя карта. Говоря ви на финландски. Приемате ли този въпрос на господин Бутикофер? Благодаря, господин Ферейра. Е, интересно беше това, което казахте с милитаризма на Европейския съюз, но как можете да обясните факта, че от политическата група на ГУЕ, вашата политическа група, нито един депутат не дойде по време на всичките преговори, за да участва в преговорите. Как може да говорите за милитаризъм, без да сте си свършили домашната работа? Сеньор Бутикофер, вай подерко! Благодаря, господин Бутикофер. Вие няма да имате подкрепата на моята група. Този фонд за отбрана иска да изразходва 3 милиарда за оръжия това няма да бъде прието. Много е възможно вашата група да гласува за и социалистите и тези от дясно. Аз знам какъв е състава в този парламент. Вие също, ние сме в малцинство. Но рано или късно няма да бъдем вече мълцинство и ще сложим край на милитаризацията на Европейския съюз. Зелените в Германия често вървят ръка за ръка с онези, които предприемат е, такива авантюри. Председателя, благодаря. Господин Тарант. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Uh, I generally support my colleague Reinhard благодаря. Аз по принцип подкрепям колегата Бютихофер и дълбоко впечатление ми правят неговите възгледи за Китай и САЩ. Е, неговата критика е правилна, но според мен фондът е прекалено малък и идва прекалено късно, защото не може да не мислим в този контекст и за общите европейски въоръжени сили, особено когато става дума за, за заплахите, под които сме поставени. Докладът на господин Краснодепски поставя условия за фонда. На господин Булок искам да кажа. Европейските въоръжени сили ще са факт няма да имаме обаче британски командири, но, но, но, но тези сили ще станат факт. И искам да кажа на господин Ферейра, а естонския бюджет е даже по-голям от 3 милиарда. 3 милиарда не е много. Благодаря, господин Тарант. Господин Касталдо. Благодаря ви, госпожо председател. Гласуването утре по ЕФО е в края на един дълъг път, един сложен път и трябва да благодаря на колегата Краснодепски за извършената работа. Няма да повтарям това, което ни докара до момента. Бях докладчик в Сянка, следих внимателно това досия. Искам Европейския парламент да продължи да следи в връзка с комисията развитието на този фонд. Е, утре е всъщност началото на новата индустриална фаза на нашата отбрана. Парламента трябва да продължава да действа, а не само да наблюдава. Ние сме за делегираните актове, а не актовете по изпълнение – много време отиде, за да се стигне до крайното съгласие. Има някои изменения през декемврийската сесия бяха прияти също. Парламента трябва да бъде чут. Ние имаме визия, която е европейска за този фонд, като дава възможност за участие на малките предприятия. Има конкуренция и ще има иновации. Надяваме се да има отворени а, публични търгове, както поискахме и през декември. Като група имахме съмнение за някои от критериите. Се надявам те да бъдат изпълнявани без а, да има някакъв вид наказание към участниците. Не искаме обаче този фонд да стане инструмент, който с европейски средства да финансира двустранни договори, които да нямат добавена стойност както и ние искаме да има финансиране от този фонд за сътрудничество с трети страни, които са извън Съюза. Не искаме наши предприятия с наш ноу-хау, които са част от нашата верига, да бъдат изключвани, а да се предпочитат външни предприятия. Не искаме с този фонд да се финансират оръжия за масово поразяване, които да не бъдат контролирани. Говорите прекалено бързо, прекалено бързо говорите. И в същото време трябва да се отвори вратата за някои за европейска войска. Не смятаме, че това е нужно и не трябва това да бъде част от фонда. Също така смятаме, че трябва да се спазват критериите на общата позиция за износа на оръжие. Искаме този фонд да е такъв, какъвто е фонд, който да спомага за сътрудничеството, малките средни предприятия, да се спомага пазара за отбрана, да няма съответно пилеене на средства, дублиране и да се защитават конкретни пазари. Трябва да се подкрепи нашата индустрия и да има синергия. И накрая този фонд трябва да даде възможност да преодолеем пропуските в нашата отбрана, защото е много важно всички да бъдат защитени. Благодаря ви. И аз ви благодаря, колега. Мисля, че това беше едно изключително представяне на нашите устни преводачи, но в крайна сметка и те са хора и те не могат да говорят толкова високо. Следващия път ще ви помоля малко по-бавно да говорите. Никак не е лесно. Благодаря. Следващата Следващият оратор е господин Галер за минута и половина. Радвам се, че на европейско равнище даваме принос за защитата на сигурността на гражданите. А, аргументът за фонда е съответното настоящо положение със сигурността. Отляво и отдясно в парламента силите искат да отнемат защитата на нашите граждани. Това е лекомислено. Лекомислено е и по отношение на нашите войници, които в момента се, са разположени в различни краища на света, например в Сомалия. Освен това се обръщам и към съвета и държавите членки и комисията. От това ще зависи в бъдеще е, да докажете, че предвидените 13 милиарда ще бъдат използвани за обществени поръчки и за закупуване на отбранително оборудване съвместно ще бъдат използвани и за научно-изследователска и развойна дейност. Тези средства трябва да бъдат координирани добре и разходвани добре. Трябва да могат да се подкрепят не само големи проекти, като ЕФКАС и други големи проекти. Напротив, трябва да може да се обясни на гражданите за какво е този фонд. Стратегическа автономия е ключова дума, но тя трябва да бъде разбита и разбрана от промишлеността за това на къде всъщност сочи пътят в бъдещето. Ще се радвам, ако ще се радвам утре да видя как до Булман ще гласува утре, защото като ръководител на втората по големина политическа група, това гласуване е интересно и важно. Благодаря, господин Розати. Минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Днес говорим по тема, която е изключително важна за сигурността в Европа. Вътрешният пазар на оръжия в Европа е напълно разединен и раздробен. 7% от разходите отиват за научно-изследователска дейност в сферата на отбраната – те отиват за проекти, в които участват повече от една или две държави членки. В Русия харчат двойно повече средства за отбрана и научно-изследователска дейност в тази сфера. Резултатите, що се отнася до оперативната съвместимост на нашите армии, обаче са много слаби – Сигурността е наш приоритет, особено имайки предвид заплахата от Русия, е, агресивната политика на тази страна, фундаментализма и така нататък. Всичко това означава, че трябва да можем да се защитим по-добре в Европа. Този фонд всъщност ще бъде един инструмент, който ще ни помогне за да постигнем такива резултати. Това, което е важно в тази посока е едно сътрудничество в научно-изследователската дейност. Комисията предлага 13 милиарда за този фонд. Това е една сума, която ще ни даде възможност да развием економическия си потенциал и индустриалния си потенциал в тази сфера. Нужно е да се използва потенциала на всички държави членки, включително на Полша – която има огромен потенциал, тъй като ние имаме огромни фабрики за производство на оръжие. Благодаря. Господин Розати, преминаваме към спонтанните изказвания. Трима са се записали. Първи е господин Поспишил. Заповядайте. Кое пекне, пани председайци. Аз съм се займен послухал. Благодаря, госпожо председател. Изслушах целият дебат много внимателно. Ще подкрепя предложението, тъй като то е полезно, както вече бе казано. Тези инвестиции ще повишат капацитета за отбрана на Европа и също така промишлеността, економиката в цялост. Както вече съм казвал, проекти като този няма да те ще укрепят сътрудничеството с НАТО. Това не е альтернатива на НАТО. Ние в Чехия смятаме, че сътрудничеството с НАТО е жизнено необходимо. Така че проектът е много добър, но сътрудничеството с НАТО за нас е на първо място. Благодаря, господин Поспишил. Нотис Мария си има думата. Ευχαριστώ, благодаря, госпожо председател. 13 милиарда евро за Европейския фонд за отбрана. Това означава по-малко прави, пари за здравеопазване, за инфраструктура, за обучение, за пред... борбата с бедността. Мисля, че тези пари ще отидат за големите отбранителни фирми в Европейския съюз, които продават оръжия на Турция и на Саудитска Арабия. Доналд Тълб каза, че Европа трябва да е, даде повече пари за отбрана и се оказва, че точно това правим. Движим се в посока милитаризация на Европа и какво ще е последствието, ще има все повече въоръжейни компании, които ще продават оръжие на третия свят. Благодаря, господин Мариас. Господин Соснир. Господин Соснир, има Wbrew temu, co mówi profesor Krasnodębski, to jest kolejny krok w kierunku budowy armii europejskiej. Благодаря ви професор Краснодопски. Благодаря му. Става дума за една един Европейски съюз на отбраната. Госпожа Гростет мога да цитирам, за да видите, че става дума за една задълбочена интеграция. Разбирам какво се опитва да направят германците. Това е съвсем ясно. Загубиха Втората световна война и за това паднаха в джоба на, Европ... на САЩ и сега искат да се издигнат от този джоб. Не разбирам обаче как Полша може да извлече полза, господин Краснодепски. А, крайна сметка така се отказвам от своята независимост. Губим контрол върху армията и Научно-изследователската дейност става обща, което означава, че губим контрол. Губим контрол върху нашата научно-изследователска дейност. Следователно, какво ще се случи? Какво ще стане сега в държавите, които искат да имат собствени армии? Благодаря, господин Сосниерц. Сега давам думата отново на комисар Бенковска. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на вас, уважаеми депутати. Благодаря за коментарите, бележките. Ще кажа, че в никакъв смисъл работата по това досие не беше лесна. И трите европейски институции положиха усилия Искам да благодаря на всички ви, които с всеотдайност работихте по намирането на решения по трудните аспекти в това досие. Ще се спра на два от тях по отношение на сътрудничеството. А, нека да кажа, че липсата на сътрудничество в военния промишления комплекс не е много добре. От 25 до 100 милиарда годишно са изразходвани, защото няма сътрудничество в промишлеността. И на второ място беше споменат износа на оръжия. В договорите всичко е ясно заложено – това е а, уникална компетентност на държавите членки. Ние не променяме нищо с регламента. Ние не увеличаваме износа на оръжия. Нашето намерение е да ограничим зависимостта си